Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Дами и господа, колеги, много моля да вземете местата си. И така, Давам начало на изслушването с кандидата за върховен представител и заместник председател на Европейската комисия, госпожа Могерини. Добре дошла! Благодаря, че сте тук с нас. Предстои ни интересна дискусия. Виждали сме с вас, когато бяхте министър в Италия. И така, в правилника за дейността на парламента е записано, че кандидатите за комисар се оценяват на базата на общата си компетентност, европейския си ангажимент, както и личната си независимост. Също така трябва да се оцени познанието на ресора, ресора за който ще отговаря, както и уменията за изразяване и общуване. Изпратен е подготвителен въпросник, който участие е подготвен от АФЕТ. Искам да ви припомня как ще работим днес. Така, как работихме с кандидата за комисар, господин Хан. Кандидатът първо ще направи свое експозе, не по-дълго от 15 минути. Накрая на заседанието пък ще има време за заключителни думи. След експозето имаме време за 45 въпроса от депутатите. Първия кръг от въпроси е, ще дойдат от представителите на политически групи. След това имаме е, въпроси от е, други парламентарни комисии. Имаме едноминутен въпрос, минута и половина отговор, половин минута за допълнителен въпрос, една минута за допълнителен отговор. Имаме списък с оратори. Въпрос една минута, две минути отговор. Също така може да бъде формата. Времето за изказване е било разпределено между политическите групи. Много моля да спазвате времето, което ви е отделено. Иначе ще имате проблеми. Мисля, че на изслушването на комисаря, е, кандидата комисар Хан работихме добре. Аз имам проблем с гласа днес. Няма да мога да ви прекъсвам с реплика, просто ще ви изключвам микрофона. Така че не го забравяйте това. Поради това, че ме боли гърло, Раз, трябва да разберете, че просто ще прекъсна микрофона. Не ми казвайте, това е последното ми изречение. Не. Няма да има такова. Нека да работим така както трябва. След а, изслушването. Извинете, след въпросите, госпожа Могирини ще има от 5 до 10 минути за заключителни думи и така изслушването ще дойде до своя край. Госпожо Могерини, очакваме да чуем какво очаквате вие от своя мандат. Наблюдаваме какво се случва в СВД последните пет години. Имахме един троен подход, е, който се изпробва тези години, като идеята беше да се види как могат да се комбинират различните функции. Върховният представител е, също така е заместник-председател на Европейската комисия, е, което означава лидерски функции за многи, за много комисари, що се отнася до комисарите, които работят също по външната политика, техните заместници. И този потенциал може да бъде използван. Европейската служба за външна дейност вече се оформи и тя трябва да работи заедно с Европейската комисия и делегациите в трети страни. Целта е да имаме резултат, който да може да захранва работата на външните министри и на техните заседания. Има сфери, в които има единодушие, в други няма. И затова има нужда от лидерски качества у нашите комисари, за да може да има единен глас нашият Европейски съюз и гражданите да се радват на свобода и мир и в съюза, и в съседните нам страни. Живеем в много интересни времена – и не бива да забравяме, че имаме цяла поредица от въпроси, по които предстои прилагане на решения на Европейския парламент, който има своите прерогативи в сферата на външната политика. Разбира се, прерогативите в тази сфера са най-вече на Европейската комисия, но парламента се говори за демокрация, говори се за надзор, а, говори се за съгласуване на мнения, изслушване на мнения и Европейския парламент трябва да подпише съответни международни споразумения, както и да одобри бюджета, поради което има възможност за взаимодействие помежду ни – Обеден съм, че ще работим отлично заедно. Също така, трябва да кажа, че придаваме значимост на подхода три пъти по една трета към работата на СВД. Не бихме искали съветът да е този, който да дърпа конците, а ние да сме само обикновени изпълнители на работата на правителствата. Имаме споразумение на най-високо ниво, имаме и върховен представител, ръководител на външната политика, който може да извлече голяма полза от опита в Европейския парламент и така можем да работим отлично заедно и сме готови да го направим в дух на конструктивност. Госпожо Могирин, имате думата.